определени трансформации. Така, приключваме дебата тази вечер. Утре ще се видим в 8.30. Благодаря на колегите, благодаря и на преводачите. Лека нощ!